The President. Good afternoon, colleagues. We now uh, resume the city. Uh, добър ден, колеги. Uh, продължаваме работата и следващата точка от дневния ред е, са е, въпроси към съвета. И искам да кажа добре дошъл на господин министра, който представлява Белгийското председателство. Първият въпрос се отнася до хората с увреждания и стратегията 2020. Господин министр, когато сте готов, чакаме да чуем вашият отговор. Госпожо председател, драги колеги, съветът отделя огромно значение